Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben den erfreulichen Zustand, dass beide Berichterstatter. Уважаеми дами и господа, нека започнем 10 и 15. Продължаваме с точка 17. Вчера имахме заседание на координаторите. На това заседание взехме следните решения. Най-напред за имунитета на Емил Стефанов Стоянов. Е, госпожа Викстрем ще е докладчик. И в случай за предложение от съвета за авторизация на държавите членки, страни по Виенската конвенция, е, по този доклад ще е господин Месарос. Е, за становищата. Темата е разследвания за, за страхователните дружества. За това тези мощен докладчик. Господин Коферати ще е доклад за Банковия съюз. Ще е докладчик за Банковия, за банковия съюз. След това имахме доклада за политическите пар, пар, партии и фундации. Господин Берлингер ще е докладчик. А след това имаме е, директивата за избор на Европейския парламент. Господин Стоянов ще се занимае с това. Освен това, взехме и други решения. Госпожа Лихтенбергер ще докладва по е, авторското право аз решихме освен това, че ще напиша едно писмо до господин Казини. По отношение на това как спротичат процедурите за снемане на имунитета, вчера решихме, че по този въпрос имаме проблеми. Освен това, помолихме отдел политика да, да направи един семинар за свободното използване, за използването на свободния софтуер от публичните администрации. След това решихме, че имаме нужда от доклад по собствена инициатива за е, клауд компютинга. Освен това ще искаме още един доклад за търговското право в Европейския съюз. Освен това, ще изготвим а, текстове за обученията, начините на обучение и ще ги изпратим на политическите групи. Освен това, а, предстои подготовка на 17-то заседание на а, Европейската обсерватория в Аликанте ще има посещение, трябва да го планираме. Освен това, по отношение на статута на европейските партии и фондации, трябва да видим дали ние може да се занимаваме с този доклад и за доклада за финансовите интереси и хармонизацията на наказателното право решихме, че поне по отношение, що, що, що, по отношение докато става дума на, за корупцията, ние по е, тези аспекти може да изготвим становище. Е, сега за, в Китай тъй като има партиен конгрес тази година, няма да имаме възможност да се срещнем с нашите партньори, така че решихме, че ще има делегация чак до година. Ще имаме делегация в Дъблин. Нашия генерален директор, помолихме го да направим един едно изследване към темата частно европейско право и да се видят къде има пропуски в законодателството. Виждате, бяхме много продуктивни вчера. Това бяха а, заключенията на а, координаторите. А сега преминаваме към точка 18 и 19, докладите на госпожа Тайн, а нека ги вземем заедно. Благодаря, господин председател. Е, тук му се е, връщам от е, Кипър, затова не можах да присъствам вчера на заседанието. Там се, се проведе конференция, свързана с имуществените отношения, също така е посветена на въпросите по отвличане на децата. В Брюксел се проведе такава конференция с няколко стотин участника, отворена за обществеността, а конференцията е в Кипър имаше ограничен брой участници, тъй като страните членки можеха да изпращат делегати, съди, служители на министерствата, и освен това беше представен международния нотариат. Бих искала сега да обобщя измененията и резултатите от конференцията заедно. Ще започна с обичайния случай, в който се уреждат имуществени отношения – защото това беше и предмет на конференцията, идеята да се обвържат тези имуществени отношения с първото общо местопребиваване на съпорозите, тъй като преди да се раздели една брачна двойка, тя живее в различни държави трябва да успеем да уредим обичайния, нормалния случай при международен брак. И този случай е следния. Двама партньори, независимо от това дали са съдени същи или различен пол – но с едно и също гражданство тази двойка сключва брак в дадена страна членка и там а, а, живее в самото начало. В такъв случай а, техния брак няма международен а, характер, но ако тази двойка си закупи е, вакансионен имот по време на своя брак, е, вече е, имам, идва международен, международния елемент а, и а, въпросите свързани с това имущество ще се уреждат съгласно правото на държавата, в което те са сключили гражданския си брак. Това ще бъде а, нормалния а, случай. Но, да кажем, ако тук се срещнат двама наши асистенти с е, различно гражданство, оженят се и тук имат своето първо место пребиваване и след това се разделят и се върнат в държавите си по проис... и се върнат в една от държавите, е, в която живее единия чието граждани на е един от двамата и там се разделят, тогава техните имуществени отношения ще се уреждат съгласно бългийското право. това са обаче по-скоро изключение. Юристите са склонни да разсъждават върху най-абсурдните ситуации. и в такива случаи, които са по-скоро изключения, бихме могли да се доверим на съдебната практика. а, трябва да се уточни а, кое право ще се прилага по отношение на общото семейно а, жилище. На конференцията също се обсъди тази тема. Французите представиха своето становище. Тази тема беше много интересна и за бългийците. А, аз предлагам в а, а, моя доклад да предвидим а, изключение, да допуснем прилагането на правото и на друга държава, когато става дума за общото семейно жилище това може да бъде правото на държавата, в която се намира общо семейно жилище. Примерно, ако двама германци живеят в Франция или пък един германец и един французин имат жилище в Германия, по отношение на това жилище да се прилага немското право, ако имат жилище в Париж, да се прилага френското право за да може имуществените отношения да се уреждат сравнително по едино, съгласно единни правни системи. Това, което не можем да допуснем е, ако един французин живее в Германия, изключи брак с германка. Или пък двама французи живеят в германско жилище, според мен би могло да се прилага и френското право при ураждане на имуществените отношения, но ако жилището се намира в Германия не е логично, не е добре да се прилага по отношение на това жилище френското право, само защото един от партньорите е французин. Според мен трябва да прилагаме това право, в което се намира жилището, тъй като ако жилището е наето, найемните отношения се уреждат съгласно правото на държавата, в което се намира жилището. И тъй като съдиите познават правото на държавата, в която работят, така се избягва излишното усложняване на нещата. Konferenz, die waren damit nicht einverstanden. Das lag aber auch daran, Äh, dass wir ihn jetzt hier ausgenommen hatten, aber nicht definiert hatten, was eigentlich. На конференцията беше обсъден и въпроса за а, германското изравняване на издръжката. И на осигуровките за пенсия. Тук става дума за това, ще се приложат германските е, разпоредби относно пенсионните осигуровки, но аз още веднъж е, ще опиша за какво точно става дума, тъй като това е германски феномен и ще изготвя едно обяснение, за да може и всички останали, които не познават немското право, да е, разберат какво изключение желаем да направим. Що се отнася до измененията на господин Сперони, те отиват малко по-далеч от настоящото предложение за регламент. Аз съм готова да работя върху нова формулировка, но а, бих искала да поясня за какво става, а, за какво става дума при този а, така наречен ордре публик. Обществен ред. Има държави, които не признават брака между еднополови партньори. Това не е да държавите, които не съдържат този институт в своята правна система. Примерно да вземем двама германски партньори е, от един и същи пол регистрирани партньорство, е, регистрирано партньорство е, или двама испанци с сключен брак от един и същи пол живеят в Италия и се разделят след години. Какво правим тогава? Защото те са отишли да живеят в държава, която, чието право не признава регистрираното партньорство или брака между еднополови партньори, трябва да дадем възможност те да приложат правото на държава, която е, признава партньорството между е, еднополови е, партньори би трябвало тази двойка да отиде в чужбина, там да се разведе и развода да бъде признат на другото място в Малта, например. А ако двойката живее в Италия, трябва да отиде да се разведе в друга държава, например в Германия или в Испания. Но когато се върне в Италия, трябва да направим така, че Италия да признае този, този развод. Италия също така трябва да признае, че след като партньорите живеят в Италия, те са правно обвързани съгласно правото на някоя друга държава. Примерно, ако имаме пътно-транспортно происшествие, един от съпрузите или от един от партньорите трябва да отиде в, да се лекува в италианска болница, лекуващия лекар би трябвало да даде на партньора информация, а, независимо от това, че Италия не признава партньорството между а, еднополови двойки, а не лекаря да каже, няма да ви дам информация, защото не признаваме този, а, този институт. Тук става дума също така и за случаи, когато трябва да се вземат бързи решения във връзка с живота и смъртта на партньора. За такива случаи става дума. А, и особено тежки са случаите, в които има деца. Ако партньорите са от един и същи пол а, и имат а, усиновени а, деца, а, не можем да допуснем двойката да отиде да живее в Италия, да изпрати там детето си а, на училище, защото съгласно италианското право това дете няма родители и италианската държава ще третира детето като кръгъл сия, т.е. съда ще трябва да взима решение за неговия живот и неговото обучение. Т.е. трябва да направим така, че в е, европейска държава, която не признава еднополовите партньорства, да третира по адекватен начин децата на еднополовите двойки. По този начин да облегчим живота на партньорите. Трябва да направим така, че да е възможно доброто практическо решаване на подобни случай, примерно, детето да не може да тръгне на училище и да трябва да чака месеци наред, докато някой вземе решение. Не можем да допуснем да продължат да съществуват такива неща. Аз не, не желая да мисионерствам. Аз приемам католическата църква, приемам всичко. Аз не съм мисионерка. Аз желая да работим за практическото решаване на а, казуси, с които се сблъскваме. А, трябва да а, направим така, че еднополовите партньори да могат да ситуации, с които се сблъскват. Например, да, да, да, нека да вземем следния пример. Двама партньори е, са сключили брак съгласно испанското право. Те отиват да живеят в държава, която признава регистрираното партньорство, но не и е гражданския брак. Двойката трябва да се съгласи да бъдат третирана по този начин, като регистрирани, като регистрирани партньори, а не като съпрузи. Това просто трябва да бъде така, това е така наречения даунгрейд. Единствената ми цел е да предложим практически решения за е, казусите. Е, друга тема, която беше обсъдена на конференцията, беше за права на трети лица. Е, ще разгледам още веднъж по-отблизо тази тема. Пе в английския превод има някои несъответствия и него трябва да огледам още веднъж. Е, и е, появи се идеята да се прави по-добро езиково разграничение между международните двойки, така наречените international couples и така наречените мобилни двойки, mobile partners. Так, так, международните двойки са а, двойки, а, а, в които партньорите са с различно гражданство, докато мобилните двойки а, са, а, представляват двама партньори с едно и също гражданство, които имат а, общи мод в чужбина или детето им се е родило в чужбина. Мисля, че трябва по, да направим по-добро разграничение между тези а, две групи. Мисля, че като мине известно време, трябва отново да се върнем да, да огледаме нещата, да видим каква е съдебната практика, тъй като в съдебната практика със сигурност ще се появят различни казуси за решаване. Благодаря, това е наистина много е, труден проблем и има много голямо значение. Първият колега, който, да се, който иска да се изкаже, е господин Сперони. Благодаря, господин. Експозицион. Благодаря, господин председател. Аз искам също да благодаря на докладчика. Да Парла dei figli che possono essere considerati orfani, beh, non c'entra niente режиме път. Понякога се прекалява твърде много. Е, сираците нямат общо с имуществените отношения между съпрузите или партньорите. Ако познавате е, правото на Съюза, е, дете, което е юридически признато или припознато, е, е дете, независимо от това дали се признава брака. Сега тук не говорим за постъпване в болница и за други подобни трагични обстоятелства, говорим за вечно право. Така че е, това имах предвид, като а, е, казвам, че а, е, докладчикът понякога а, се простира а, твърде а, на широко а, извън на това, а, за което трябва да гласуваме. Сега, когато а, има различно гражданство а, на партньорите, а, хипотезата е една, но е възможно а, да имат и двойно гражданство. Представете си е, човек, който има белгийско и шведско гражданство и се жени за друг човек, който има австрийско и финско гражданство. Може би този конкретен пример е невероятен, но има италиански граждани, които, например, имат аржентинско гражданство. И на мен ми се струва, че този въпрос не е въобще засегнат. Има и друг проблем, който е свързан с регистрираните партньорства а не с браковете. Какво ще кажете за партньорства с трима партньори, а не двама? Неодавна Бразилия допусна съществуването на партньорства между трима души, а не между двама. Един мъж и няколко жени, да кажа. Мисля, че за обратното пример и още не. Tre uomini e una donna, o tre uomini fra Quindi questo tema от гледна точка на регистрирани партньорства, да кажем, можем да си представим и други хипотези. Трима мъже и една жена или трима мъже заедно. Още аргументо, сено това са хипотези, които не бива да пренебрегваме. В противен случай няма да сме си свършили работа. Im Staate Utah das Mormonenrecht vor einigen Jahrzehnten geändert worden ist, dann wäre es nämlich noch schlimmer. Gut, Kollege Forst, bitte.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 Приветствам съдържанието на доклада на Александра и приветствам усилията, които е положила. Приветствам не само изказването и, но всичко, което тя прави във връзка с тези актове. Може би гражданите не разбират тази проблематика, но ние се опитваме в Европа да уравним критериите с цел преодоляване на някои от установените различия в съдебната практика и законодателството на държавите членки. Александра е посетила не само Кипър, но тя посещава и други форуми все отстоявайки тези критерии. Мисля, че ние трябва да се получим от нейния ентусиазъм и да я подкрепим. Мисля, че има две основни области, в които трябва да поработим допълнително. Като комисия и разбира се като парламент. От една страна искаме да избегнем прекаленото акцентиране върху практиката в миналото. Смятам, че точно така, както и тя е поступила, трябва да обърнем внимание преимуществено на законодателството. Защото ако навлезем в законодателството от миналите периоди, съдебната практика от миналите периоди в тяхното тълкуване, ще се окажем в положението, в което се намираме в момента. Всички национални съдилища имат свое виждане по въпросите и ги тълкуват по свой начин. Във връзка с казаното от господин Сперони за по-големите съюзи и партньорства, да кажем Солт Лейк Сити, имаше посещение на президента, който вече говори за възможността в един брак да встъпят три лица – не бива да забравяме измерението права на човека. Член 17, 18 и 19 от е, Всеобща декларация за правата на човека. Някои арабски страни е, дават примери в тази посока от е, стотици години. Мисля обаче, че ние в Европа трябва да се придържаме към Всеобщата декларация за правата на човека и да не го разширяваме. Нещо, което е ставало или поне са правени опити в тази посока, както каза и Александра. del año 49, pero no ninguna absolutamente de participación. Трябва да се придържаме към декларацията на ООН за правата на човека от 1948 година, а не да е, изобретяваме нови правни фигури, които ще доведат до още по-голяма фрагментация и ще направят уредбата още по-сложна. Искам да се спра на първата дадена от нея идея – Ако има нещо, което не трябва да допускаме, е, е е, придаването на прекалено юридическа насоченост на цялата тази работа. Често пъти юристите а, навлизат в прекалено големи детайли. А, съ... може да се наложи съдиите да изясняват а, измеренията, свързани с правата на детето, но това е все национална компетентност. А, както каза Александра, по-добре е, е да приемем законодателство, но не трябва да оставяме юристите непрекъснато да се месят, както е било в миналото, с различните тълкования, защото това може е, да ни донесе само вреди. Още веднъж искам да приветствам усилията на докладчика. Много бих искала да видя същата степен на ентусиазъм навсякъде в Европейския съюз. Понякога е, подобни срещи, подобни заседания изглеждат е, плитки, лишени от живец, е, мисля, че ако споделяме всички ентусиазма на Александра, е, ще можем да решим много от законодателните си проблеми. Благодаря, госпожа Лихтенберг. Благодаря на е, докладчицата. Тя се занимава с една много сложна тема и то много отговорно. Искам да я подкрепя, особено, що се отнася до децата. Защото това са наистина много важни въпроси. Също така и въпрос за имуществата на, на партньорите. В някой случай има такива е, партньори, които са с различни е, националности и са женени един или два пъти. Е, или пък имат двойно гражданство и, този, и двойното гражданство в държавите членки се третира по различен начин. Сега ние не може да регулираме тази материя, но трябва да я вземем предвид. просто исках да обясня нещо. Ето, Австрия, например. Австрия признава главно едно, една националност. И сега, от друга страна пък Италия третира националността по съвсем различен начин. може човек да се откаже от националното си гражданство, да приеме друго и след това пак да приеме италианско гражданство. говори се за международни партньорства, когато става дума за вътрешноевропейски бракове. Може би трябва да направим друга разлика. Бракове, които са между европейски партньори и бракове между извън европейски партньори. Защото проблемите са различни. Понякога ситуациите са много странни. И накрая, мисля, че е много важно е, имуществения режим между съпрузи да бъде укрепен. Има най-различни практики между държава, в държавите членки. Понякога е, при брак, при изключване на брак се сключва споразумение за имущество, който, който регулира имуществения режим между съпрузите, а тази тема, такива споразумения в други държави членки са табу. Така че мисля, че когато става дума за международни бракове, трябва да помислим да укрепим именно тези споразумения за, имуш, за имуществения режим. И сега това, което каза господин Перлинкуер, нашите юристи а, имат нужда от повече информация именно в тази област. Аз не мисля, е, че в нашето законодателство трябва да е, трябва да вземем предвид многоженството или, или многомъжеството, трябва да кажа, че има различни модели на бракове. Има модели, където а, има бракове между няколко мъже и една жена, но а, може би трябва трябва да сме по-предпазливи в тази насока. Председателят, в някакъв момент трябва да опазим и обществения ред. Аксел. Господин Хиталко, аз мисля, така разбрах поне, че вие се застъпвате за партньорство между повече от двама партньора. И е, ако имаме, например, е, брак между 6 човека с 6 от 6 различни националности с деца в този брак, то е, трябва да кажа, че нещата стават много сложни. Не, не може да допуснем едно, едно такова едни, едни таки, един такъв казус, защото това не отговаря на нашата структура, на нашата традиция и ние нямаме възможност да регулираме едни такива казуси. Госпожо Тайм, господин Маси. Съгласен съм. Напълно съм съгласен с това, което каза колегата. Искам само да заявя, Herr Kollege Speroni, natürlich geht es hier um... Господин Спирони, аз просто исках да покажа практическите измерения на проблема. Ако, например, имаме държава, която не признава еднополовите двойки, какви ще са последствията за тези партньори. За момента приложното поле е доста отворено и на конференцията това се каза. Трябва да имаме по-ясни дефиниции. Нещата и в съвета са много отворени. В нашите предложения за регламенти сме взели предвид следното личностните аспекти на брака и това се каза и на конференцията, ние в държавите членки имаме понякога доста големи различия по отношение на концепцията за брака. И тези различия би трябвало да ги вземем също предвид. Сега за това човек да има повече от една националност и гражданство такъв случай едно такова лице може да избира а, кое е право да, да се прилага към него. Е, това е постановил и в решение Европейския съд. А, човек с двойно гражданство би могъл да избира дали за него да се при, а, прилага правото на страната, в която живее или на страната, от която произхожда. Аз познавам е, човек, който имаше 6 гражданства, така че е, този човек можеше да използва всички свои гражданства. И мисля, че трябва да се ориентираме по решението на Европейския съд. Сега, по отношение на женените партньори или регистрираните партньори, мисля, че много ясна трябва да е нашата дефиниция. До сега също сме решавали такива проблеми. Аз идвам от една голяма държава членка, където имаме много такива случаи на регистрирани партньорства и естествено а, Имаме допир и с международното частно право, имаме допир и с ислямското право. Ето, например, ако имаме един пакистанец, който е женен с много жени и иска да се разведе с е, една от тях, това е възможно. Това може да се случи в Германия. Той може да се разведе в Германия. Но в такива случаи не може да се каже е, първата жена има приоритет, така да се каже. Е, би трябвало да се съобразим с чуждата култура, така да се каже. Когато Става дума обаче да се вземат предвид извън европейски правни традиции. То трябва да внимаваме да не се сполучи сблъсък на правни норми. И от друга страна пък не може да кажем, ние изработваме един регламент само единствено за нас и без да вземаме предвид другите правни традиции. По, едно време по отношение на еднополовите а, е, партньорства, а, е, има и друг вид партньорства в е, бивша Югославия, в Словения, Харватия и Каталания е въвежда и така нареченото формално регистрирано партньорство. Те всъщност не са, хората не са женени, те не са регистрирани в общината, но живеят заедно и тези партньорства също се признават официално. А, за момента обаче ние боравим само с регистрираните партньорства в нашия текст. Ще се опитаме чрез националното правораздаване да включим и да видим какво, е, какво се случва с така наречените де-факто партньорства, т.е. нерегистрираните, но живени партньорства. Може да кажем, че всяка държава членка ще има право на решение кои видове партньорства да признава. Е, по отношение на споразуменията за имуществения режим, които спомена госпожа Лихтенберг, е, за тези споразумения тези споразумения бяха много обсъждани на конференцията. Много колеги казаха, че, много колеги казаха, че такива споразумения не са узус в много държави членки. В Германия винаги в такъв случай има и адвокат. Но когато се сключва брачен договор, трябва да се каже, че един брачен договор може да се окаже невалиден. Човек понякога си мисли, че има брачен договор и след 20 години се оказва, че жената че, че е, но се оказва изведнъж, че поради ред причини тези, а, този брачен договор не е валиден и това се установява в момент, в който жената решава, че иска да се раздели. А когато двойка живее в Белгия и когато има а, брак в Белгия, а, то той се сключва по белгийско право. и хората, които живеят в Белгия с друго гражданство, не... за тях би било много трудно да сключат брак специално в друга държава и по смисъла на своето, своята правна традиция. Но когато има трансгранично международно измерение в един брак, то този аспект трябва във брачния договор да се вземе предвид. Председателят благодаря. По принцип, бихме могли да започнем с гласуването, но а, нека преминем и през доклада Берлингер. Нека приключим и с точка 20 и след това ще направим гласуването. Колго l'indicazione del Presidente. Благодаря. Ще се съобразя с препоръката на председателя и ще се постарая да бъда максимално лаконичен. Това е инициатива за създаване на статут за европейско взаимоспомагателно дружество. Темата е доста спорна. Няма да навлизам в историческите детайли. Тук сме предложили първи проект на резолюция. Европейският парламент вече е, е анализирал една инициатива на комисията за създаване на статут за европейските взаимоспомагателни дружества. И това бе доста отдавна. Няколко пъти сме е, заемали позиция, че трябва такъв статут да бъде създаден, но имаше много силна съпротива от страна на съвета и е, в един момент е, комисията оттегли текста си. Сегашният проект е опит за съживяване на идеята за статут на такива дружества – на няколко пъти парламентът се е обявявал против това комисията да оттегля текста си, първия текст, за който спомена, и е, на няколко пъти сме призовавали да се намери друго решение. Защо искам отново да е, се занимаем с този въпрос? Тъй като положението се промени. И е, някои от трудностите са преодолени. На времето в някои от източноевропейските страни взаимоспомагателни дружества не съществуваха, но сега това не е така, тъй като тези страни са част от вътрешния пазар. По това време, когато беше внесен първоначалният текст, тези източноевропейски страни бяха против него, тъй като те не разполагаха с правно-организационната форма, която да се ползва от уредбата. Мога да ви дам пример и от други държави, не само източноевропейските, да кажем Италия, Франция също би била подходяща за пример. В моята страна, Италия, държавата участва в сферите на общественото осигуряване и здравеопазването. И това напълно е лишило от функция старите взаимоспомагателни каси. Е, посредством гражданска инициатива обаче хората започнаха да създават кооперации, които изпълняват именно такива взаимоспомагателни функции. Сега Обществената тъкан, ако мога така да се изразя, е много по-богата от времето, по което беше внесен първият проект на комисията. Освен това сме свидетели на големи промени в социалната сфера сега във време на криза солидарността между гражданите започва да придобива нови форми или да търси нови форми, в които да се излее. Тази солидарност търси места за проявление на социалния пазар – също така доста промени е, настъпиха в областта на дружественото право. Е, там вече се говори за корпоративната отговорност, за солидарност, е, а и за взаимоспомагателно дружество. Също така, междувременно, бяха изменени учредителните договори и вече в новия текст на договора за функционирането на Европейския съюз има норма, която ни позволява да е, се занимаем с тази проблематика. Комисията по социални е, въпроси и по заетостта още през 2001 година е направила препоръки е, във връзка с тъй наречената социална економика и доста резолюции е приел парламентът по тази тема. Комисията е направила проучване в тази сфера и то не е едно. По всички тези е, причини е уместно отново да се занимаем е, с тази тема. Какъв е проблемът обаче? Проблемът е, че има е, в различните държави членки едно изобилие от национални традиции, които много се различават помежду си. И за това е много трудно да се създаде европейски статут. Затова политическото предложение, което аз бих направил, е следното. От една страна, ние трябва да откликнем на тази потребност от солидарност, за която говорят хората. Това ще бъде конструктивно за изграждането на Европа, но и за нейната економика. Не трябва да спестявате от солидарността, а да против да създавате условия за нейното разгръщане. При това положение трябва да намерим някакво решение. И да създадем фигура на Европейско взаимоспомагателно дружество, което в максимална степен да изпълнява функцията на общ занимател, знаменател. Не трябва да се излиза от сферата на взаимното и да се преминава към частния сектор. Но от друга страна не искаме е, драстични изменения в националните законодателства. Не искаме е, да е, сложим кръст на човешкото благоденственото, с което се характеризира Европа. И за това предлагам да има резолюция. Трябва да намерим максимален брой а, общи фактори, които обаче а, в никакъв случай а, да не а, накърняват а, положението а, в а, държавите членки. Един много важен елемент е да няма акционери. Тоест да няма хора, които чрез взаимоспомагателното дружество се опитват да извличат печалба. Това трябва да е структура насочена към подпомагане на хората с демократична структура, с демократично управление която допринася за общественото благополучие. Успоредно с обществено-осигурителната система, успоредно с нея, но не и като я замества. И също така трябва да има гаранции против а, лишаването на тази структура а, от взаимния характер. Член 352, член 114 могат да ни помогнат. Имам предвид от договора. Ако можем да направим статут, аз бих се е ангажирал с тази идея и бих искал и парламентът да ни е, помогне. Ако не изходим от член 114 от договора, трябва е, да намерим някакво друго правно основание и да стимулираме този тип европейско сътрудничество. Това, което е важното, е, че Европа не бива и в бъдеще да остава без някаква форма на взаимоспомагателна структура. Госпожа Регне, съвсем накратко, защото всички чакат да започне гласуването. то, следното. Съвета не харесва тази форма на дружество. По принцип, да, да, тя му е чужда. И ние трябва да процедираме точно така, както предлага господин Берлингуер. На 20 ноември 2012 е крайния срок за внасяне на измененията. Нека сега да минем към точка 21. Първо, първото гласуване, доклада на господин Звиевка. Той има думата. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Днес приключваме е, е, една двугодишна работа върху един много интересен регламент. Благодаря за това, че успяхме да постигнем нещо необичайно. а именно това, че на, постигнахме точно това, което целяхме. Благодаря много за е, отличното сътрудничество. То не винаги беше лесно. Имаше много теми, по които трябваше да правим обширни проверки, да водим е, дълги дискусии. Днес ви предлагаме да гласувате един, единен текст, един за парламента, комисията и съвета. Мисля, че това е най-доброто, което можехме да постигнем. Благодаря на всички колеги, които работиха по това досие. На първо място на докладчицата в Сянка, госпожа Викстърън, госпожа Лихтенбергер и госпожа Регнер. Благодаря и на секретарията. Наистина не беше лесна работата. Успяхме да постигнем този чудесен резултат, само защото се подкрепяхме. Го, господин Хефнер и госпожа Рейгнер, без дискусии обаче, защото трябва да гласувам. Просто не виждам възможност да се изкажа на друго място. Имам техническа а, а, молба. Няма, нямам, нямам карта. Място, на което се раздават картите е затворено. Не знам къде са тези карти. Качих се сто пъти по стълбите нагоре и надолу. А, искам... А, да ви помоля да не гласуваме точка 27, а първо да я дебатираме. Председателя казва, ще, дебати... ще говорим за точка 27, когато стигнем до там. Добре, ще, ще ви преброим гласа, след като нямате карта. Госпожа Регнер иска думата. Аз искам да благодаря на господин Звевка за отличното сътрудничество по една тема, която не винаги беше лесна, не беше лесно и с съвета. Работихме по един много конструктивен начин И сега нека да пристъпим към гласуване. Госпожа Викстром иска думата.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 в своята работа. Дълго време работи по този текст и той показа, че има умение да се справи с трудни теми. Много, много благодаря. Gut, danke schön. So, dann kommen wir jetzt zu der Abstimmung. Добре, започваме най-накрая с гласуването на доклада Звиевка. Първо компромис 121, който за мен е целият текст. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се с единодушие. Заключително гласуване. Първо на, на Гласуваме целият доклад електронно. Господин Хефнер ще вдигне ръка и ще му приборим гласа. Моля, гласувайте. 20 гласа за, няма въздържали се, няма против. Честито на докладчика. За, да гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Същия резултат, като при последното гласуване. Доклада Лихтенбергер. Имате думата, госпожа Лихтенбергер. Преди да пристъпим към гласуването, искам най-сърдечно да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които работихме много конструктивно по това досие. Успяхме да постигнем много компромиса господин Звявка, госпожа Геринг, госпожа Пела – с тях работихме отлично. Благодаря им за помощта. Никой друг не иска думата. Нека да гласуваме. Изменение едно. За. Против. Приема се. Пети едно. За. Против. Приема се. 5.23 23 само първото изречение за, против, приема се, авко 11 за, против, приема се, авко 13 за, против, приема се, авко 14 за, против, отхвърля се, авко 15 за, против, приема се, авко 4 за, против, Отхвърля се Авко 5 за. Против. Приема се. Компромис 1 за. Против. Приема се. Изменение 3 за. Против. Приема се. 5 и 14 за. Против. Приема се. Компромис 2 за. Против. Приема се. 5 и 20 за. Против. Приема се. 5,24 за. Против. Приема се. 5,25 за. Против. Отхвърля се. Авко 6 за. Против. Приема се. Авко 7 за. Против. Приема се. 5,2 за. Против. Приема се. 5,3 за. Против. Приема се. 5,4 за против, приема се 5 и 5 за, против, отхвърля се 5 и 6 за, против, отхвърля се 5 и 7 за, против, отхвърля се 5 и 8 за, против, приема се 5 и 9 за, против, приема се 5 и 10 за, против, приема се 5 11 за, против, приема се 5 12 за, против, приема се 5 18 за, против, отхвърля се 5 19 за, против, приема се авко 10 за, против, приема се 5 звиевка за, против, приема се. Авко 1 против, приема се. Авко 3 за, против, приема се. Изменение 6 Герингер за, против, приема се. 5,22 за, против, отхвърля се. 7 цвивка за, против, Приема се. Целият доклад. Електронно. Двадесет един гласа, 20 за, ням... един въздържал се, няма против. Приема се поздравление на докладчика доклада на госпожа Гало. So, ich weiß nicht, Berichterstatterin ist nicht da, aber... Докладчицата не е тук. Може обаче да гласуваме. И тъй. Култ А. За. Против. Приема се. Култ Б. За. Против. Приема се. Култ С. За. Против приема се. Култ Д е. за, против, приема се. Култ Е за, против, отхвърля се. Култ Ф, за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. 5 Кастекс за, против, приема се. 6 за, против, приема се. Култ 2 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, отхвърля се. Култ 1 за, против, приема се. Компромис 1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 за. Против. Приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Всички имат карти. Гласувайте сега. Един липсва. Край на гласуването. 20 са Госпожо Лихтенбергер, мислех, че не трябва да натисна. Аз съм за. Значи 21 за, няма въздържали се, няма против. Чудесно. И е, така гласувахме доклада Гало. А сега ще гласуваме доклад Гало номер 2. Едно. За, против, Приема се. Две за, против, за, против, приема се. Четири за, против, приема се. Компромис едно. За, против, приема се. Седемнайсет за, против, приема се. Седмо за, против, приема се. Осмо за, против, приема се. 18 за, против, приема се. 9 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. 20 за, против, приема се. 21 за, против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, приема се. 23 за, а не, извинявайте, това пада, гласуваме компромис 3 за, против, приема се. Господин председател, 25, 26 са оттеглени. Добре. 27 е, за, против, приема се. 15 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. И сега становището като такова е. гласуваме електронно. 22 abgegebene Stimmen, 20 dafür, 2 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. 20. Това са гласували 20 за, 2 против. Прият. А сега господин Такани. Това е точка 25. Първият доклад на е, господин Агани. Господин председател, и аз Искам да подчертая голямото значение на тази директива. Това е директива за обществените поръчки. Това е важен момент в нашата работа. Искаме да подобрим прозрачността на вътрешния пазар Е, винаги сме подчертавали колко е важна прозрачността. Работата протече с бе съпътствана с голям ангажимент от страна на колегите. Дълго и задълбочено проучвахме и дискутирахме отделните изменения. Благодаря на колегите на господин Коферате, Тейлер, госпожа Лихтенбергер, Кармен, Кар... Карим, Есперони. Те много ми помогнаха. Има един проблем, който трябва да обсъдим и това е именно член 71. А тук искам да внеса устно изменение. При всички други пунктове мисля, че сме се че няма какво да обсъждаме и мисля, че постигнахме балансирани компромиси. Моята препоръка е. Изготвихме становище. И измененията имат правна форма, която се подкрепя и от другите комисии. Какво е важно за нас? Важно е, че ние като правна комисия имаме специални компетенции. Добре, благодаря, казва председателят. Изменение 29 за, против, прието е. За 30 за, против, прието е. 31 за, против, против, не беше ясно. Моля, вдигайте ръце. 31 е, гласуваме. За, против. Прието. 32 за. Против. Прието. 33 за. Против. Прието е. 34 за. Против. Подхвърля се. 35 за. Против. Отхвърля се. 36 за, против, отхвърля се. 37 и 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, отхвърля се. 40 за, против, отхвърля се. 41 за, против, отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, отхвърля се. Е, компромис 4 за. За, моля, вдигайте ръце. Против. Нека проверим. Нека проверим. Моля, гласувайте. Thank you.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 45 за, против, прието. 46 за, против, прието. 47 за, против, отхвърлено. 48 за, против, отхвърлено. 49 за, против. Нека проверим.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 Elf dafür, zehn dagegen, eine Enthaltung, also angenommen. 53 Koferati dafür, dagegen. Koferati. Против. 4. Компромис 4 за. Против. Прието е. 54. Коферати. За. Против. Прието е. 55. За. Против. Отхвърля се. 57. За. Против. Отхвърля се. 58 за. Може. Може да проверим. Добре, 57 проверявам. Zehn dafür, zwölf dagegen. Herr Kollege Gagani hatte recht. So, abgelehnt. Dann kommen wir, nee, ich hatte recht, ist abgelehnt, sorry. Отхвърлено е. Отхвърлено е. Значи все пак имах право. Да. 58. За. Против. Отхвърлено. 59. За. Против. Отхвърлено. 60. За. Против. Отхвърлено. 7. Прието. 8. За. Против. Прието. 61. За против, приема се. 62 за, против, приема се. 63 за, против, отхвърля се. 64 за, против, отхвърля се. 65 за, против, отхвърля се. 66 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. 68 за, против, отхвърля се. 69 за, против, приема се. 70 за, против, отхвърля се. 71 за, против, отхвърля се. 72 за, против, отхвърля се.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 Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Приема се. 79 за. Против. Отхвърля се. 80 за. Против. Отхвърля се. 9 за. Против. Приема се. 81 за. Против. Приема се. Компромис 7. Имаме разделно гласуване. Първа част за, против, приема се. Втората част за, против, приема се. За. Против. Приема се. 104 за. Не. Компромис 8. За. Против. Приема се. И сега 104. За. Против. Отхвърля се. 105. За. Против. Отхвърля се. 106. С устно изменение. Господин Агани Господин Гаргани говори. Господин Гаргани говори извън микрофона. Да, господин председателю. Имам устно изменение. Ще го прочета, за да го разберат всички limitro che riguarda il problema del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, quindi della corresponsabilità di cui si parla. Това е проблемът е, за изпълнителите и подиспълнителите и проблемът за отговорността. Все още не сме постигнали е, споразумение по този въпрос. Държавите членки дават възможност е, за участие на максимален брой от трима подиспълнители това не е пречка за възможността да бъдат прилагани по-строги национални норми в тази сфера. Ако, да кажем, националното законодателство предвижда само двама или един подизпълнители. Това е едното. Второто, тази директива няма да пречи на действието на националното законодателство е, по въпроса за отговорността и отношенията между изпълнители и подизпълнители. Мисля, че това е добро компромисно изменение. Защото някои хора, като мен, вярват, че е, отговорността на изпълнителя и подизпълнителите трябва да бъде солидарна. Но това не е съвсем ясно. Отношенията между изпълнители и подизпълнители се регулират от частното право, а то е различно в е, различните държави членки. Ако става дума за договор на частното право, тогава имате споразумение. Договор между две дружества, между две физически лица. И за това държавата не може да се меси. Тоест, дори и да кажем, че отговорността е солидарна, тя не е абсолютна. И за това е необходима препратка към националното законодателство. Мисля, че това е много важно. Ако кажем, че има солидарна отговорност на изпълнителя и подизпълнителите, Законът няма да бъде така ясен и прозрачен, както бихме искали. Затова смятам, че в името на баланса трябва да се приеме устното изменение.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 Einer fehlt noch. Ja, schließen wir jetzt eben mit 21. Auch gut. 21 dafür. 21 за, няма против, няма въздържали се. Браво! Трябваше да стигне вдигането на ръка. 108 коферати. За, против, отхвърля се. 109 коферати за. Господин Берлингуер. Колега Коферати, che è Shadow Rapporteur per il gruppo socialista democratico, sta... Господин Коферати, който е докладчик е, в нашата група, в момента гласува в Имко, това не може да присъства лично. Бих препоръчал да гласуваме за това изменение. Добре, не знам какво мислят колегите. Нека всеки да реши е, сам за себе си. Гласуваме сега за 109 за. Против? Тези, които бяха против, бяха повече. Така че не можем да приемем изменението на господин Коферати. 110 Коферати отхвърля се. 12 от докладчика за. Против. Приема се. 111 с перони за. Против. Отхвърля се. 112 от мен за. Против. Приема се. 113 и то от мен за против, приема се. 114 за, против, приема се. 115 за, против, приема се. Компромис 9 за, против, приема се. 117 за, против. Ще трябва да проверим 117. Електронно, моля гласувайте. 12 за, 10 против, приема се. 118 за, против, отхвърля се. Компромис 10 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 121 за, против, да проверим. 121. Immer noch einer. Един не е гласувал, сега гласуваха всички. 12 за, 10 против, като преди малко приема се. 122 за, против, приема се. 123 за, против. Мисля, че с 12 на 10 пак се приема. 15 за, против. Не е ясно, като че ли повече са против. Нека да проверим. 15. 11 на 11 отхвърли се. 124 за. Против също не е ясно. 124. Моля гласувайте. 12 на 10. 12 за 10 против. Приема се. И сега 125 за против. Отхвърля се 126 против. Приема се 127 за отпада, секретарията казва, че, отпада, 16 за, Против? Мисля, че пак 12 на 10, но нека да проверим 16 електронно. Точно така. 12 за 10 против. Приема се 17. Отхвърля се. 18 за. Против. Отхвърля се. 1 за против, приема се. 19 за, против, отхвърля се и, от, и пада освен това. 20 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. 23 но 24 за, против. Отхвърля се компромис 2 за, против. Приема се компромис 3 за, против. Приема се 27 за, против. Отхвърля се 28 за, против. Приема се целият доклад електронно. Колегата Берлингуер иска думата. Дево. Искахте да се изкажете преди гласуването ли? Да, искам да добавя, че групата на социалистите и демократите в позицията си ще се води от много важното изменение за подизпълнителите. Това изменение не го приехме, което означава, че цялата точка отпадна. Следователно, групата на социалистите и демократите ще гласува против текста. Добре, а, а, нека сега да гласуваме цялото становище електронно.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 Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten. Има възражение, в такъв случай ще гласуваме. Втория доклад на Гаргани. Auf die Abstimmung, und zwar jetzt das Amendment 26. Dafür? Започвам гласуването с изменение 26. За, против, приема се. 2 за, против, приема се. Три за, против, приема се. 27 за, против, Отхвърля се. 28 за. Против. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Приема се. 5 за. Против. Приема се. 29 за. Против. Отхвърля се. 30 за. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. От... Приема се. 34 за. Против. Отхвърля се. 35 за. Против. Отхвърля се. 36 за. Отхвърля се. 37 за. Против. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 6 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Господин Гаргани, заповядайте. По 39-то изменение. Бележки извън микрофона. Еко. Моля, включете микрофона си. Исках само да попитам дали по изменение 6 можем да гласуваме електрон. Сума wir untermachen, wiederholen. Да, разбира се. Изменение 6. Електронно гласуваме. Fehlt noch einer. Все още има нужда от време за гласуване. Добре, прекратяваме гласуването. 10 на 11 против. Отхвърля се. 39 за. Против. Отхвърля се. 400 за. Против. Отхвърля се. 41 за. Против. Отхвърля се. 7 за. Против. Приема се. 42 за. Против. Приема се. Осмо за. Против. Приема се. Девето за. Против. Приема се. 43 за. Против. Отхвърля се. 44 за. Против. Отхвърля се. 45 за. Против. Отхвърля се. 46 за. Против. Бих казал, приема се, но нека проверим. 46-то изменение. Гласуваме с карти. Не, всъщност, с дигане на ръка, може ли? Не, електрон. 22 22 за, няма против, няма въздържали се, приема се. Десето за, против, приема се. 47 за, против, Приема се. 48 за. Против. Приема се. 49 за. Против. Приема се. Компромис 7. Първа част за. Против. Приема се. Втора част за. Против. Мисля, че се приема. 66 за против, приема се. 75, т.е. извинете, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 75-то изменение и за, против, отхвърля се. 76-то за, против, отхвърля се. Така стигаме до 77 изменение, е съчетано с устно изменение. Господин Гаргани. Се тази. Същото е. Има възражение, няма да го правим. 77 в първоначалния вариант. За. Моля да вдигнете ръка. За. Против. Отхвърля се. Така стигаме 78 за против, приема се. 79 за, против, отхвърля се. 81 коферати за. Тоест, извинете, 80-то. А, да, да, 80-то за, против, отхвърля се. 81 за, против, отхвърля се. 12 за, против, приема се. Компромис 9 за, против, приема се. 83 за, против, отхвърля се. Компромис 10 за, против, приема се. 85 за, против, отхвърля се. 86 за, против, приема се. 87 за, против, е, отхвърля се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. 88. Няма нужда да го гласуваме. 89 за, против, отхвърля се. 90 за, против, още веднъж. 90 за, против, Приема се. 16 за, против, отхвърля се. Компромис 1 за, против. И това изменение се приема. 17 за, против, отхвърля се. Изменение 1, две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, Отхвърля се. Изменение 2. Компромисно 2. За, против, въздържали се, приема се. 21 коферати за, против, отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. 24 за, против, Отхвърля се. 25 коферати за. Против. Приема се. Окончателно гласуване. Господин Берлингер, искате да се изкажете ли? Същото както преди. Отбелязваме си. Електронно гласуване по становището като цяло. 13 dafür, 9 dagegen, Кайлен. 13 на 9 гласа няма въздържали се. Поздравление за господин Гаргани. Така стигаме до писмото от комисията по жалби. Господин Хефнер иска думата. Äh, Благодаря, господин председател. Предлагам да не гласуваме днес тази точка. Тъй като би трябвало да дискутираме по тази тема. Мога да аргументирам, но а, ние много от пъти сме говорили по тази тема и аз бих предпочела да гласуваме. Татеос. Благодаря. Съгласен съм с госпожа Регнер. Няма какво да дискутираме сега. Много пъти задълбочено сме разглеждали този въпрос. Така че нека да гласуваме. И така, господин Хефнер. Според мен има недоразумение. Становището не взема предвид съдържанието на петицията, а се прави препратка върху други върху други неща. Прави се препратка върху предишни петиции и се говори за решенията на съда, на Европейския съд. И не смятам, че е разумно да изготвяме становище което в крайна сметка не засяга проблема на, на петента, на вносителя на петицията. Тук са засегнати е, търговските камери, занечийските камери, е, промишлените камери в е, Германия, в които е, членството е задължително. За това става тук дума, дали да бъде задължително или да не е задължително. Например, за ветеринарите, там има задължителност, но за търговските и промишлени камери няма такава задължителност. Затова смятам, че трябва да, да променим становището си. А, председателят, явно сме на различни мнения. А, ние би трябвало да гласуваме. Така или иначе, процеса, процедурата в комисията по петиции ще процеди, така че гласуваме кой е за отлагане на гласуването. Това са трима колеги, кой иска да гласуваме сега, т.е. да не се отлага гласуването. Това е мнозинството. И така, сега говорим и извинявайте, гласуваме по точка 27, а именно гласуваме електронно. Гласуваме по петицията. По становището за петицията.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 няма против. Прието е. Така. Сега преминаваме към 34-та точка. Също петиция. Моля, кой е за, кой е против? Прието е. Сега за правното основание. Имаме фонда за приспособяване на глобализацията, нямаме а, докладчик, за това прескачаме тази тема. Сега 34-та точка – радиоактивните вещества, госпожа Лихтенберг. Благ... Благодаря. Имахме подобен казус и преди а именно където праговите стойности на водата бяха, бяха завишени, т.е. съдържанието на радионуклиди беше по-голямо, концентрацията на радионуклиди беше по-висока, отколкото допустими от мите стойности. До момента този въпрос бе регулиран от разпоредбите за ОРАТОМ, а не за директивата за чистотата за водите. Правната служба и съвета взеха отношения и аз моля за състановище от правната служба още веднъж, има възможност, според тяхното мнение, Има възможност радионуклетидите да се да попаднат, да се включат в приложеното поле на директивата за водите. Сега, проблемът обаче е следният. От правна гледна точка е разумно да имаме в една директива всички неща, които засягат водите всички неща, всички фактори, които засягат чистотата на водата. Обаче, от друга страна, ако оставим всичко свързано с атомната енергия в аератом и всичко това, което засяга химичните вещества, а попадне в обхватното поле на директивата за водите, то тогава не могат да се вземат предвид кумулативни ефекти. Т.е. когато има влияние от, радио, от, от радиоактивни вещества и химически вещества. А такива възможности, такива случаи са на лице и такива случаи обаче се третират много трудно, тъй като те попадат в приложните полета на различни правни актове. По отношение на чистотата на водите, ние имаме правен инструмент. И е хубаво чистотата на, вода, на водите да се а, третира. Този проблем да се третира в, от една директива. По принцип, Евратом един голям пакет, който засяга атомната енергия, знаем, но по същество и с цел упростяване и, и упростяване на законодателството, бих предпочела, бих препоръчала да тръгнем по втория път, а именно а, чистотата на водата, а, когато става дума за концентрация на радиоактивни вещества, да попадне под компетенцията на парламента. Госпожа Вик Фос. Аз искам да се изкажа в полза на запазване на сега посоченото правно основание. И да предложа да отложим въпроса, да, е, тъй като до този момент е, няма, времето не е достатъчно. Нашата група нямаше достатъчно време да се занимае с въпроса. Предишният случай, за който говори госпожа Лихтенбергер, се отнасяше до нещо друго и можеше да бъде привлечен 192. Днешния случай се отнася до договора за Евратом и заради правната система и с оглед на правната система трябва да кажем, че договор за Евратом е нещо специфично и сега трябва да вземем политическо решение дали искаме консултация или съвместно взимане на решение. Погледнато от чисто юридическа гледна точка, имаме един специфичен случай за договор за Евроатом. С други думи, ако разширим нещата и се обхванем член 192, се е, питам а, дали може, могат да се... Дали това е случай по, 131, а, по 31-32 от Евротон? Аз от гледна точка на правната система, ако разширим, трябва да, забавим, да забравим член 31 32 от договор за еврото. Мисля, че трябва да изясним нещата и да отложим дискусията по този въпрос, докато госпожа Лихтенбергер се убеди в правотата на моята позиция. Съгласна ли е, госпожа Лихтенбергер? Секретарията ми каза, че няма проблем, защото работата не е бърза. В такъв случай нека да не продължаваме дебата. Госпожа Лихтенбергер, съгласна ли сте? Съгласна съм. Ще се сблъска тук медицински, формално-юридически аргументи, но нищо, може, да, може би ще намерим а, решение. Госпожо Викстрам, вие сте гласна ли сте да отложим след като и докладчика е се? Не, не сте съгласна, госпожа Викстрам. Да, фале, да е. Мисля, че в този конкретен случай би било уместно първо да получим становище от собствената си правна служба, за да постъпим правилно. Въпросът е изключително сложно. Сложен. Не, само господин Фоса, но и аз смятам, че се нуждаем от повече време, за да разсъждаваме в своите групи и да получим становище от онези, които могат наистина да ни помогнат, а това са правните служби. Значи всички са съгласни, то правната служба иска ли в този момент да вземе думата или по-късно? Правната служба? Да? Заповядайте съвсем накратко. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко да ви кажа какво ще стане с този проект. Това, което предлага комисията в момента, е да се отдели част от действащата директива за водите от 1998 година да се извадят нормите, свързани с замърсяването на питейната вода от радиоактивни вещества и тези същите разпоредби да бъдат внесени като проект на друго правно основание от договора за Евратом. Е, директивата от 1998 година е прията на правно основание защита на околната среда, а сега комисията преценява от гледна точка на правна логика, че е по-редно нормите, свързани с радиоактивността в кавички, е, да бъдат обособени и внесени като отделен проект на правно основание договора за Евратом. Е, това не означава е, различен режим от този, който действа в момента по директивата от 1998 година. В проекта си комисията заявява следното. С настоящия проект не се отменя действащата директива, действащите норми на сегашната директива за питейната вода, посветени на радиоактивното замърсяване. Това обаче може да доведе до проблеми, свързани с правната сигурност, защото ще има два нормативни акта, уреждащи един и същи въпрос. И тъй като строго погледнато не е необходимо да се приеме това извеждане и обособяване на а, разпоредбите за радиоактивното замърсяване в отделен проект а, на основание договор за Евратом, този модус операнди на комисията е малко нелогичен и може да се окаже дори опасен от а, гледна точка на правната сигурност. Но трябва много да внимаваме. Ако само тези разпоредби се обособят автономно, на пръв поглед е възможно наистина един такъв проект да бъде опрян върху правно основание от договора за евратум, тъй като нормите са посветени само на радиоактивното замърсяване на водите. Обаче, може и да се твърди, че правното основание защита на околната среда също е приложимо в случая. Защо? Тъй като това са мерки, е, които имат отношение към околната среда и освен това режимът, предвиден в проекта, е, съдържа е, изваредно много препратки към директивата за питейната вода и въобще към договора за Европейския съюз. В заключение мога да кажа следното. Винаги е възможно да възприемем правно основание от договора за Евратум от правна гледна точка но има а, и много силни доводи а, в полза на правно основание защита на околната среда. Тоест, не можем да изключим използването на правното основание защита на околната среда. Колкото е логично да е да се използва договорът за Евратом. Bis dahin ist die Erkenntnis auch in den anderen Fraktionen wahrscheinlich Gut. Е, госпожа Лихтенберг ще обмисли въпроси. На следващото заседание отново ще дебатираме. Приключваме с а, е, тази тема. Продължаваме с темата за патентите. Колегата Рапка има дума. Благодаря, господин председател. Аз бих дал веднага думата на е, правната служба, защото преди вакансията казахме, че искаме да чуем отново становището на правната служба по този въпрос. И след това аз ще направя моите коментари. Добре? Моля, правната служба има думата. Благодаря, господин председател. В момента може да кажем, че ситуацията от лятото не се е променила. Тоест, аз мога да направя препратка към нашата предишна позиция. Тя се основава на експертни мнения, които вие познавате. От наша гледна точка, ако се махне член 678, ако се отменят тези текстове, те, регламента ще загуби много а именно хармонизиране на материята, на патентите. Ние смятаме, че този аспект трябва да остане в регламента и, тази, и в противен случай съществува опасността регламента да не е в унисон с няма да е в унисон с правното основание на член 118 от, функционирането, от договор за функционирането на Европейския съюз. И Европейския съд би могъл да обяви регламента за невалиден. Благодаря, господин Радке. Благодаря и на правната служба, която която, доколкото разбрах, ни помоли да, не дебат, да не дебатираме нещата веднага след лятото, а да Имаме малко време да... Ние помолихме този дебат да не е веднага след лятната вакансия и да имаме време да помислим. И като чух това, ще кажа, че оставаме на досегашния резултат, защото нашата правна служба е сериозна. Това не може да се каже за всички институции. Този въпрос го обсъдихме още преди една година и тогава попитахме правната служба. Правната служба на комисията ни даде същата информация, каквато сега ни дава нашата правна служба. И една трета правна служба присъстваше. присъстваше. Е, третата правна служба не противоречи и изобщо, кимаше с глава. Сега нещата се обърнаха на 180 градуса. Сега третата правна служба не е съгласна. Констатирам, че Европейския съвет със своето решение през юни първо надхвърли своята компетентност, своите правомощия, като се намеси фактически в една законодателна процедура. По този начин съвета излезе извън рамките на а, а, своите правомощия и това решение на съвета противоречи на европейското право. Това искам да се запише. Е, господин председател, знаете, че аз съм супер прагматичен и знам, че с съвета не може да се постигне добро решение по същество, защото такова решение би било от 6 до 8 да останат. Да останат. И сега ще видим какво трябва да направим защото дискусията в съвета не тече по същество и по съдържанието. Знам, че делегациите на някои страни смятат, dann müssen wir das nachvollziehen. Allerdings uns, unsere Chefs sind das. Държавните и правителствените ръководители са, са такива в съвета, но те не са шефовете на парламента и трябва да видим как да излезем от тази е, ситуация. Кипърското председателство заедно с председателя на комисията, който е докладчик по въпроса, заедно с господин Балтазар. Значи Кипърското председателство получи едно писмо от мен, тук обаче искам да вметна, че кипърското председателство наистина се е, стара. Кипърското председателство изобщо не е виновно, че някои са му прехвърлили е, горещата тема. Кипърското председателство изобщо не беше подготвено за това и не беше тяхна задача да се занимават с тази тема. Така че е, кипърското председателство е готово да сътрудничи е, е, с парламента. Знам обаче, че те са поставени под натиск. Знам обаче по какъв какъв натиск сме поставени ние. Ние, сме, а, ние желаем да свършим добре нашата работа в съответствие с европейското законодателство. Аз желая а, обосновка, съобразена с европейското право, за това, защо държавните правителствени глави искат да зачекнат 6 а, до 8 Знам, че много специалисти по патентно право имат своето професионално мнение, но това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е, че всичко това трябва да бъде съобразено с европейското право. Получаваме запитвания, получаваме писма от различни лобистки групи, но те не засягат въпроса с съответствието с европейското право. Аз искам да намеря обосновка, съответстваща на европейското право. И понеже съм прагматик, на мене ми е ясно, че ние не можем да се върнем на ситуацията от декември 2011 година. Трябва ни друго предложение и това е задача на съвета, защото защото те оплескаха нещата, а не ние. Трябва да е ясно, че няма да приемем всяко предложение за решение, което дойде от съвета. Знам какви са аргументите е, на съвета. Много беше трудно, не можахме да постигнем компромис в съвет. Изобщо не ме интересува компромиса в съвета. Е, законодателната процедура е компромис е постигане всъщност на компромис между парламента и съвета. Само този компромис ми е важен и никой друг. А, нашата правна служба потвърди това, което твърдя и аз. Нашата, а, ни, а, и ние не можем да приемем и няма да приемем никакво предложение, което излиза извън а, а, границите, които сме си а, поставили. Председателя на парламента няма да подпише, няма да може да подпише директива, която противоречи на европейското право. А директивата се публикува а, с подписа на председателя на съвета и председателя на а, парламента. А, тук а, а, стои въпроса какво а, е мястото отредено на а, съда на Европейския съюз. Това е всъщност спорния въпрос. Ролята, която играе Европейския съд, трябва да съответства на европейското законодателство. Това трябва да бъде разпоредба, която да не кара парламента да се отказва от своите права за в бъдеще. Ние няма да приемем решение, според което ще трябва да прехвърлим нашите правомощия като законодател на някой друг. Ние не можем непрекъснато да отстъпваме правата си на някой друг. Това е нашата червена линия, така се каже, нашата граница, която няма да пристъпим. Съвета е отговорен за това, че към днешна дата все още нямаме решение на проблема и Те не могат да направят никакво свясно предложение, което да зачита нашите граници. И докато продължава да се държи така, ще продължи да, да бъде отговорен за това, че нямаме европейски патент. А всички знаят, че имаме нужда от европейски патент. Ето това са ясните рамки, в които се движим. И сега не е наша задачата да правим нови предложения. Съвета трябва да прави предложения. Като направи предложенията, ние ще ги разгледаме и ще видим дали те са приемливи за нас. Но нашата червена линия отвън, която няма да пристъпим, вече обясних. Благодаря, госпожа Викстръм, госпожа Лихтенбергер и Тадеус. Благодаря, господин председателю. Е, драги докладчици, искам да кажа, че ще се изкажа много лаконично. Повтарям само, че ще се ползвате от пълното ми сътрудничество от името на групата АЛДЕ, за да се стигне до юридически солидно и устойчиво решение по това досие. Очаквам с вас да работим за намирането на такова. И мисля, че не е невъзможно постигането му. Всички знаем, че гражданите и предприемачите чакат отдавна и имат право да очакват, че техните изборни представители е, са способни да намерят решение. В заключение искам още веднъж да благодаря на докладчиците за е, усилената, непрестанна работа по въпроса и е, да ги окоръжа в предстоящите преговори е, със съвета. Окоръжавам и кипърското председателство да помисли за устойчиво решение е, на този въпрос. Преговорите са прекрасен инструмент. Е, знаем, че е, трябва да очакваме решение. Може би е, само като шега да кажа, да цитирам един човек от Южна Африка, който при много сложна ситуация в Швеция каза следното. Вчерашния ден е история, утрешния ден е мистерия, но днешния ден е настояще. Днес трябва да реагираме, трябва да се отнасяме много прагматично. И за това потвърждавам, че ще бъда на ваша страна в усилията ви за постигане на компромис, който е, е юридически издържан. Благодаря. ich weiß nicht, vielleicht... Госпожа Лехтенбергер, е, не зная защо, но аз не съм много оптимистка, както госпожа Векстрам. Има впечатлението, че тук има една тенденция която сочи следното. Ние създаваме нещо, което прилича на европейски патент, но всъщност в момент, като се погледне по сна сериозно, не е нещо, с което може да сме особено горди. Не може така. Ако нямаме ясно правно основание и правна ситуация, не може да имаме добро решение. И аз се питам как може да има компромис в, при такъв случай. В съвета трябва да разберат, че ние сме на погрешен път. Решението би било комисията да изготви ново, ново предложение на друга правна основа и тогава може би бихме постигнали успех. Аз съм критична към части от, към част от това решение. Патента по принцип е нещо добро. И аз мятам, че трябва да преговаряме по този въпрос. Но това, което се случва в съвета, това е, е че се търси компромис, който е половинчат. И какъв ще е резултата? съда трябва да се произнесе и ще има решение против европейското законодателство, което ще накърни отново имиджа на институциите. Ние трябва да защитаваме нашите парламентарни права и трябва да формулираме по добър начин законовия акт. В противен случай е, текста, който ще се получи, ще бъде доста неясен и релативен. Pamiętamy doskonale entuzjazm, z jakim podchodziliśmy do pracy nad tym dossier. Ponad... Благодаря. ние доста работихме по темата.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 Нека си спомним колко, с какво въодушевление започнахме да работим по тази тема. Същото се отнася и за полското председателство. Та много искаше да има напредък по темата. Имаше големи очаквания, че ще успеем да постигнем общо европейска патентна защита. От много години това е наболял въпрос. И ние трябва да постигнем успех. Сега сме почти постигнали целта. А ето, че едва ли не трябва да почнем от начало. Всичко се обърква, блокира се от съвета. Може би съвета не е разбрал, че трябва да прави законите заедно с нас. А може би някой има интерес да няма общо европейско патентно право. Съгласен съм, че трябва да се обединим, за да постигнем успех. Трябва да направим всичко възможно. Опитахме се да постигнем компромиси, Но от друга страна не може да приемем, да ни се месят в работата, да се разваля това, което вече сме постигнали. Естествено, трябва да постигнем компромис с съвета, поне трябва да се опитаме. Ако не успеем, то тогава цялата работа ще отиде по дяволите и ще трябва да започнем отново. Компромис със съвета няма да е лек. Това е ясно. Но трябва да се опитаме да защитим това, което сме изработили в парламента. И трябва да се подготвим а, с, за трудни преговори с съвета. Те и до сега бяха трудни. Но може. Но ние имаме право да защитаваме нашата позиция. Това, което не може да направим е да приемем съвета да ни се меси и да ни диктува какво да правим. Това е в противоречие с европейската идея. Преговорите трябва да се доведат до край. И ние очакваме положителен сигнал от съвета, дано имаме добри вести. Дано в съвета съществува воля за работа по темата. Благодаря. Благодаря. И аз искам да кажа няколко думи. Съгласен съм с това, което казаха колегите. И аз смятам, че е изключително необходимо да имаме точния текст на договора. Трябва да знаем какво е, има, какво е съдържанието на този договор, е, за да видим дали наистина е текста този, който, по който ние работим, дали няма промени. И и това трябва да се случи преди крайното гласуване в парламента. Това е просто като допълнение на колегите. Господин Рапки, имате ли да кажете нещо в заключение? Нямате. Господин Рапке, ние сме готови да продължим работата си. Добре, казва председателят. Тогава може да приключим с този въпрос. Точка 33. Няма нищо. 34. Нямаме нищо. И така. Точка 35. Следващото заседание. На 6 ноември от 9 часа. Аз няма да бъда, но ще ме замества госпожа Регнер. Закривам заседанието.